can you use this one? Okay. It's for the web streaming. Okay, okay, okay. So meine sehr verehrten Уважаеми дами и господа, искам да ви помоля да вземете местата си и нека запазим тишина. Програмата е много натоварена днес с това изслушване. Виждате, има експерти, имаме колеги, които са покан... поканени. Приветствам всички сърдечно. Така че нека да започнем на време, за да може да минем цялата програма. Сега за дневния ред. Най-напред. Утре след обед госпожа Регне ще ме замества тук, тъй като аз не мога да присъствам. Няколко точки са отложени. Точка 16. Това са одитите и директивата за държавните одити. И 17-та точка. Те трябва да се отложат, защото дискусията по тях не е приключила. След това точка 23 там става дума за работниците, които са командировани. А след това 33-та точка. Там става дума за работен документ във връзка с правомощията на комисията, изпълнителните правомощи този доклад ще се отложи. След това 32.32 и тази точка няма да се обсъжда утре. Утре след обед ще има съвместно заседание с комисията за жените и още една комисия. Секретарията ме помоли, тъй като утре ще се гласува, да ви напомня да си вземете картите. Имате ли възражения? против този дневен ред? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към точка 2. Това са съобщенията на председателя. Имам следното да ви кажа. Ще започнем с изслушване. Сега утре ще имаме изслушване по европейското право за продажбите и след това Юри и комисията Юри и комисията ФЕМ на 20 март от, 5 и, 3.30 е, ще имат също едно общо изслушване и семинар по темата управление на работния процес по отношение и във връзка с равнопоставеността между, плановете, между половете. Освен това има прием във връзка с книгата на господин Клариана. Отпред пред залата е този прием и обсъждане на книгата. Книга посветена на демокрацията. Трета точка. Одобрение на протокола. Тук става дума за протокола 18-20 февруари ако няма до края на това заседание възражението срещу протокола, то той въжи за одобрен. И след тази точка преминаваме към точка четвърта. Това е изслушването за колективното управление на авторското право и сродните права. Приветствам колегите, приветствам докладчика, госпожа Гало и приветствам експертите. Давам думата на госпожа Гало за въвеждащи думи. Благодаря. Политиците този път няма да имат много думата, смятам аз, защото имаме много експерти, които са поканени и ще бъде много интересно да чуем какво имат да ни кажат именно експертите. Аз ще бъда много кратка. Нека ви напомня, че по това досие нашата комисия има вече приета методология, която е много интересна. И направихме технически заседания, пет технически заседания имаше до момента, заедно с докладчиците в сянка от политическите групи. Така че дискусията беше до момента много интересна. Вие сте видели, че аз съм направила, подготвила съм работен документ. Идеята е да продължим доброто сътрудничество, което вече съществува между мен, докладчицата и докладчиците в сянка. Трябва да призная, че имайки предвид факта, че работим върху авторското право, успяваме да работим в много приятелска атмосфера, в много приятна атмосфера. Имаме три цели, които преследваме с текста. Искаме да подобрим възнаграждението на творците и да подобрим контрола на институциите на, на колективното управление на авторското право. Искаме да подобрим и ситуацията на потребителите и да укрепим дигиталния вътрешен пазар. Няма да говоря много повече за момента, може би само следната информация. Изслушването сме го организирали последния начин. Ще имаме две части тъй като има два аспекта на проектодирективата, директивата, така че първата сесия ще се съсредоточи върху прозрачността и управлението. И тук ще чуем Жан Марта. Той е адвокат, френски адвокат. и работи именно по този аспект на директивата, управлението и прозрачността. А след това, относно многотериториалното лицензиране на правата за използване на онлайн, на използване онлайн на музикални произведения, ще чуем другите колеги и искахме да поканим колкото се може повече експерти. Искаме да чуем много мнения и за тази цел ще помоля всички да спазвате времето за изказване, но в крайна сметка председателя ще модерира заседанието и той ще внимава за спазване на времето. И така, давам думата на Мери Монтен Прайд от името на комисията. Тя ще ни представи проекто директивата. Um, Благодаря, госпожо председател, госпожо Гало. Извинявам се, че съм седнала тук но предположих, предполагам, че ще ме чувате. Не по-зле. И обещавам да съм кратка. Повечето хора около в тази зала слушаха, когато представих директивата поне три пъти. Но това, което искам да направя сега е да припомна контекста ще остана по време на цялата дискусия и ако има въпроси, които са е, уместни ще чакат отговор от комисията, аз ще отговоря. Не, искам да ви напомня колко важна е тази директива от гледна точка на функционирането на вътрешния пазар и, както вие казахте, на цифровия единен пазар. Това е една директива, която, от която се нуждаехме и парламента я иска от дълго време. Тя най-после бе сложена на масата с известно закъснение. Закъснение, което до голяма степен беше оправдано, но причината а, беше факта, че тя има много широко приложно поле и се необход... беше необходимо да се слуша становището на цялото общество. Но наистина искането на парламента беше много настойчиво. Това беше и приоритет за комисаря Берние, който отговаря за вътрешния пазар и който по време на този свой мандат разработи една стратегия с цел – разглеждане на конкретните проблеми, намиране на конкретни решения, усъвременяване на системата на авторското право, като същевременно признаваме важността на гарантиране на възнаграждението на творческите личности и инвестициите в творчество. Както знаете, Директивата самата е много комплексна, тя е много техническа и в това отношение смятам, че работният метод бе избран от парламента а, а, и е много важен в опита ми до сега не, никога не сме сядали и разглеждали в такива конкретни детайли тема. По едно време комисията трябваше да се консултира с съвета и да призоват държавите членки да ускорят работата си, иначе ставаше едно изпреварване от страна на парламента по отношение на съвета. И на този етап е, съвета ускори работата си, което се дължеше и на отличното продължение на кипърското председателство. Там бе започнат е, работата, после бе поета от ирландското председателство. Работеше се едва ли не 24 часа в денонощието, продължителни сесии по управление на а, е, авторските права. Знаете какви са целите на директивата – те ще бъдат представени от различните изказващи се, а именно прозрачността, добро управление, взаимоотношенията между различните играчи, подобряване на издаването на много териториални лицензии и агрегиране на репертуара – което за сега, а, сега за сега липсва на пазара. И оттам произхождат редица проблеми. И са произхождали редица проблеми през последните години. Кой е основният проблем? Той е много общ, но трябва да го вземем предвид ние като парламент. Организацията за колективно управление продължават да са актуални през 21 век. Това е едно предложение, което самия съвет призна колко е важно значението на колективното управление. А се цел обществото да работи по-добре. И всеки, който наблюдава пазара, си дава сметка, че през 21 век ще играе още по-голяма роля – особено що се отнася до музикални а, творби. Там е, а, нещата са много по-важни в сравнение с физическото а, разпространение. А, също и комерциалното разпространение на книгите. Всичко това играе огромна, много важна роля, ако правилно се прилагат в рамките на прозрачност и добро управление и нагаждане към нуждите. Трябва също да се докаже, че те функционират добре във вътрешния пазар. Те не трябва да гледат на вътрешния пазар като на една заплаха, а госпожо председател като на една възможност за тях. Аз смятам, че ще смятам да оставя бележките си до тука ще се радвам да изслушам вашите изказвания, въпроси по конкретни въпроси и за да не ви отнемам повече време, предлагам да спре тук. Но, както казах, комисията е готова да се дискутират и детайлите. още едно нещо. Трябва да сме много внимателни в работата и дискусията и да разделим реалните проблеми от други, свързани с тях. И аз мисля, че не аз трябва да давам съвети на Европейския парламент или на държавите членки, но смятам, че това е много важно. Ние сме в е, една тема, която е, която е много чувствителна. През 6 е, месеца, през които дискутирахме предложението с а, дискусиите с парламента, съвета и с а, за, заинтересованите лица направихме много подобрения а, в работната група в съвета. Нови предложения ще очакваме да бъдат направени. Всяко предложение, разбира се, подлежи на подобрение. И особено тези предложения, които, както казах в началото, покриват най-различни видове организации за колективно управление. А, говорим и за ексклюзивни а, права, за компенсации и така нататък. Ние трябва да покрием всички тези организации, а, защото те засягат а, права, свързани с а, правото на плащане. И важно е да видим а, кои от тях могат да бъдат подобрени кои имат, а, кои опират до по-общи принципи или пък нещо, което можем да кажем не за нас, трябва да се приложи от някой друг. И както казах в въведението си, о, Организацията за колективно управление или ОКУ трябва да а, работят прозрачно. Ние ще направим всичко по силите си, съществуващите правни форми да не бъдат засегнати, да не, за да не влизаме в а, нарушаване на лицензии, които вече съществуват държавите членки и които са нужди, нужни за нас много често. Ще положим максимални усилия да има яснота и по а, прилож, приложението на директивата. Няколко въпроса въпроса подлежат на подобряване след всички дискусии, но едно важно, но основите на директивата са много здрави и изискват съществуващите ОКУ-то да работят на вътрешния европейски пазар. И ние смятаме, че нищо не бива да се промеря, променя. Нещата трябва да продължат да работят добре, както в бъдещето. И в това отношение, в интерес на всички е да работим за подобряване на базата на това, което вече казах. Системата за авторско а, право, а именно а, колективното управление. Благодаря за възможността да говоря и съм на разположение за по-нататъчната дискусия. Благодаря. Благодаря, госпожо прак. Това беше въведението, а сега давам думата на Жан Мартон, който е работил, изработил една научна работа. Той сега ще я представи. Je ne parlerai que du volet gouvernance et transparence. Аз ще прескоча въпроса за управлението и прозрачността, ще ви спомена няколко думи за това, което съм правил като проучване за министъра на съобщенията във Франция. като консултант към Министерството. Аз е, се явявам в качеството си на независим експерт, така че винаги съм се старал да бъда както независим, така и експерт по въпросите. Няколко думи за анализа, който проведох съвсем накратко. Ставаше дума за срокове, пропорционалност и многообразие. За различни условности, които трябва да бъдат взети предвид. Ще ви опиша какъв беше и подхода ми. Най-напред избора на точния момент. Дали беше уместно да се предприеме това действие. Да, аз смятам, че ние трябва да подкрепим инициативата за защита на колективните права, на колективното управление. И, както каза докладчика, госпожа Гало, те играят изключително важна роля в економиката, и в културата, имат тежки економически отговорности, но имат и отговорности спрямо обществото в по-широк смисъл. Затова трябва да подхождаме много по-внимателно, за да не загубим доверието на обществеността, на изпълнителите и на обществото въобще именно поради тази причина тези организации за колективни права трябва да могат да работят добре. Има няколко разпоредги, които спомагат на държавите членки да подобрят, да усъвършенстват вътрешното право, за да могат да гарантират, че доверието ще бъде съхранено, а също така и отличните резултати. И един от начините това да бъде постигнато е чрез прозрачността. Искам да благодаря на седящия а, до мен, а, който привнесе много идеи, а, без споменато, че има още несвършена работа и съм убеден, че ще продължим с усилията, защото това е правилно. Много е важно да се опитаме да, да усъвършенстваме сегашния текст. Критиката е градивна. Ако сте се запознали с текста, ще останете с впечатление, че има три основни характеристики, които са очертани. Нямаме един единствен модел за управлението на, за колективното управление на права. Казва се, че общността ни е многообразна, че различните държави и членки се различават помежду си. Как тогава да откликнем на това многообразие? И в същото време да го обемем в европейското право. Предложената директива не прави разлика между различните пазари, а не бива да забравяме, че става дума за един изключително технически текст за структурирането на търговски дружества. Но тези текстове ще засегнат и устройството на пазара. Разпоредбите ще заложат основите за това. И по тази причина трябва да помислим какви ще бъдат последиците. Не можем да спрем с разработката на един единствен модел за всички. Трябва да отчетем многообразието на пазарите, за да изградим един, един по-успешен общ пазар. На трето място. Има толкова подробно разписани разпоредби в текста, че се налага да гадаем какво да правим с тях. Не може всичко да бъде зададено веднъж за винаги. И тук въобще не става дума за субсидиарност, а за съразмерност. Ще представя някои от моите предложения, като целта ми е да усъвършенстваме инструментите, да откликнем на това многообразие, да помислим как да отразим тази пропорционалност, така както я вижда комисията. Евро... мерките на нивото на Европейския съюз трябва да оставят възможност и на националните органи да се намесят и да направят своя избор за начините, по които да постигнат целите си. Тук конкретно Имам предвид решението на съвета за пропорционалността от 2001 година. И така, какви са общите препоръки на първо място? Трябва по-внимателно да помислим за различията между държавите членки и разграничаването между тях – в някои от държавите членки имаме надзорни разпоредби за управлението, за колективното управление на права. В някои държави вече има изградени такива надзорни органи, които следят за работата на Организацията за колективно управление. Не говоря тук, че трябва да направим автоматичен пренос на такива разпоредби но във всяка държава следва да се прилагат определени правила и според мен комисията се съобразява с необходимостта от пропорционалност. Не може да имаме такива органи за контрол във всички държави членки. Продължавам с по-общите коментари. Сказах вече за един единствен модел, който да се прилага навсякъде по отношение на управлението, но това е невъзможно защото има разлика между доброволното и задължителното сформиране на организации за колективно управление. Този вид организации имат различни потребности, различни правила за работа. И някои от разпоредбите в това предложение са несъвместими с работата на задължителните организации за колективно управление. Пазарите все пак са твърде разностранни. Ако говорим за отнемането на права, разпределението на права, не можем да прилагаме едни и същи на всички пазари на пазара за визуални права, говорим за ефирни права, права за пренос. Е, те са много различни, свързани са с видимост, прозрачност, разпознаваемост, с голяма степен на сигурност. И в тази сфера някои от разпоредбите са маловажни. Освен това, имаме индивидуални права, правата на праводържателя, правата на обществото. Не винаги модела е един и същ. Някои от разпоредбите е, трябва да отразяват тези различия. Минавам сега на по-конкретните разпоредби. Втори член. Имаме определение за тези организации за колективно управление – Предложението обаче може да заложи и а, наченките на нелоялна конкуренция. Как? Поради определението. Ако ще сегментираме пазара на колективно управление на права, ако кажем, че има законосъобразни задължения, вменени на тези организации, но няма да наложим същите задължения на други подобни организации. Така че трябва много внимателно да подхождаме, когато определяме приложното поле на тази директива. И не бива да забравяме, че има органи, които ще се окажат в съревнование с традиционни организации за колективно управление и ще имат съответно предимства или липса на такива. Ако няма да вменяваме същите задължения на всички видове организации, то тогава ще изкривим конкуренцията на пазара и тези други организации може да се окаже, че имат други а, задължения, нямат членска маса в чистия вид Просто защото дружествата са най-различни. И не би трябвало да позволяваме на европейските компании да се измъкват от тези свои задължения. Не би трябвало на чуждестранните дружества да им се предлагат някакви предимства пред европейските, защото това, това било катастрофално за европейския сектор. Член 5. Втора алинея. Става дума за правото да се а, разпределят правата. Да се разединяват. Решението на комисията като че ли подкрепя този принцип, но този принцип а, се въвежда като абсолютно изискване и е в вреда на оперативните потребности на тези дружества. Тези организации излиза, че ще трябва да имат пълна, пълна свобода, но от друга страна те трябва ефективно да се управляват и ефикасно. И ако погледнем аудиовизуалния сектор, те имат различни потребности и не би следвало да уронваме ефективността в тяхната работа. Ето това е важният въпрос. Естествено, че трябва да не забравяме и пропорционалността, ако целим ефективност. Има органи за защита на конкуренцията, има надзорни органи, които могат да правят проверка за начина на функциониране на пазара и трябва да видим кои са онези правила, които са най-пригодни. Малко просрочих времето, но следва да се спрем на въпроса за това как е, членовете могат да участват в управлението на този род организации. Опитът сочи, че системите за контрол и управление, взаимен контрол са изключително разнообразни и затова трябва да подхождаме внимателно. Не бива да имаме една закостеняла система, която ще попречи на ефективността на тези дружества. Сега ще ви дам и някои примери. Ако имате а, общо събрание, това ще създаде някакъв вид ригидност, закостенялост. А на нас ни трябва малко повече прозрачност, мерки за контрол, за да постигнем същият е, е, резултат. Извинете ме, че просрочвам времето, минавам към заключението. Един от основните въпроси в това предложение за управлението е свързано с надзорните функции и конфликта на интереси. Ето това е нещо жизнено важно – тези аспекти трябва да бъдат подсилени най-напред. Наличието на един надзорен орган. Какъв е този надзорен съвет, да речем? Дали той може да се препокрива с подобен административен съвет в едно дружество? Въпросът е дали тези дружества ще се самоконтролират. Едва ли. И именно за това трябва да намерим решение. Конфликта на интереси Авторите на тази директива, която ни е предложена, разбира се, са мислили по въпроса, но защо изпълнителните директори да се съобразяват с правилата за конфликт на интереси. Надзорния орган би трябвало да контролира това. Много още можем да кажем по въпроса. Но ще приключа със следното. Това е технически, правен въпрос и ако го погледнем само по този ъгъл, ще пропуснем нещо. Да, разбира се, имаме изследване за въздействието, имаме симулативни модели за разходите. Но, все пак, трябва да направим своя избор. Как да подобрим инструментите за управление и прозрачност? <laughs> Благодаря. Е, три пъти приключихте, но накрая наистина успяхте. Благодаря. И сега господин доктор Холцмюлер от организацията ГЕМА. Имате думата. Господин председател, уважаеми депутати, Нека най-напред да ви благодаря, да благодаря на вашата комисия за факта, че мога да представя моя доклад. Преди да премина по същество, нека представя организацията, която представям. Гема представлява интересите на творците, на хората, които притежават авторските права. Имаме 25 члена. Става дума за творци, които работят в музикалния бранш. Както повечето от е, тези организации, ние не сме ориентирани към печалба, ние сме ориентирани към нашите членове. Някои организации е, действат в свой интерес, но ние действаме по интерес в интерес и от името на нашите членове. За да подкрепим рамката на колективното управление на авторските права, приветстваме решението и предложението на комисията и смятаме, че директивата е именно правилния инструмент, който ще укрепи колективното управление на авторското право и ще укрепи ролята на организациите за колективно управление на авторските права. Също така приветстваме и разпоредбите за управление и прозрачност. Като имаме предвид високия стандарт, който имаме в Германия, смятаме, че ГЕМА вече изпълнява основните изисквания на проекто директив. Това отношение. Но въпреки това има големи различи, разлики в националните стандарти. Затова смятаме, че хармонизацията в, в, сред държавите членки все още няма да бъде изпълнена чрез тази директива. Е, смятаме, че има риск за накърняване на конкурентоспособността сред организациите за колективно управление, което се дължи именно на различната правна база. Ние а, е, подкрепяме идеята за конкурентоспособност, но конкурентоспособността трябва да е честна и не би трябвало да се установяват протекционистски стандарти. Тук също става дума и за приложението на директивата за услугите. Е, тук двете директиви са свързани. Тази директива ще регулира дейностите на организациите за колективно управление. Те няма да подлежат на националното законодателство. Ще кажа малко след, повече по този въпрос след мъничко. Това, което буди загриженост при нас е, че проектодирективата не оточнява приложното право, което ще се отнася за организациите за колективно управление. И това всъщност се очаква от една такава директива, именно правна сигурност. Особено не е ясно кои национални разпоредби ще въжат за трансграничните действия и кои ще са надзорните органи за тези действия. Препратката към директивата за услугите не, не помага да се прескочи тази правна несигурност. Например, в момента, ако има лиценз за френски, френска организация на колективно управление, то тя въжи за френска територия. В такъв случай френския потребител обаче, ако иска да ползва съответно произведение, което се управлява от френската организация, ако потребител в Германия иска да го ползва, той трябва да се обърне към френската организация. Освен това, контролът е поставен под въпрос. Трудно е да си представим, че един такъв подход може да се приложи. Независимо дали директивата за услугите може да се прилага към организациите за колективно управление, независимо от вас. то не смятам, че това е така, но независимо от този въпрос, важно е да се уточни кои ще са надзорните органи и кои правила ще, и какви правила ще прилагат. Мисля, че тук трябва по-диференциран подход. Също така смятаме, че по отношение на основното действие на организация, на основните действия за колективните управления, тези действия трябва да бъдат уточнени. Добре, говорим за прозрачност, за управление, добре, но също така а, би трябвало да се каже, че органите в съответните държави членки трябва да имат прерогатив върху надзора и трябва да спазват съответни правила. Но те могат да бъдат и това е един абсолютно е, нормален, добър подход, който е в унисон с директивата за услугите. Сега по отношение на лицензиращите де, дейности, по отношение на потребителите, е, по отношение на решаване на споровете, тогава може би е, органите, които са в държавата на, на, на приемащата държава на е, лицензните права, тези органи би трябвало да изпълняват надзорните органи. Тоест, тук има нужда от допълнителна защита на потребителите и правна сигурност. Уважаеми дами и господа, преди да се придвижа към заключението си, искам да направя следните оточнения. Трябва да знаем, че само сътрудничество между националните организации за колективно управление може да постигне хармонизация и да опосредства хармонизация на европейско равнище. Само така ще имаме баланс между интересите на потребителите и на творците. Много е важно и материята за многотериториалното лицензиране да бъде уточнена и тук сътрудничеството е също важно. И в раздел 3 на директивата се говори за специалния так-он режим, но в този смисъл не се говори, не се уточнява точно под как, на какви правила ще отговаря лицензиращият режим за а, съответните репертуари. Не би трябвало организациите да реша, да, да са настроени негативни, негативно към съответното сътрудничество, това ще доведе до по-голяма правна сигурност, особено ако тяхното сътрудничество е също кодифицирано сътрудничеството между организациите на колективното управление на авторските права е абсолютно наложително. Уважаеми дами и господа, нашето, о, нашата най-голяма загриженост е фрагментацията на репертуара. Трябва в тази ситуация да помним, че а, тук имаме нужда от силни организации за колективно управление – и тези организации не трябва да са ориентирани към печалбите, така те ще могат да представляват интересите на авторите и на потребителите най-добре. По този начин също така най-различен вид репертуар ще може да бъде защитен при ниски цени и по прозрачен начин. Също така, Организациите ще дадат е, еднакви тарифи и еднакъв достъп, включително и на по-непопулярни репор... репертуари. Освен това, организациите играят важна социална и културна роля за техните членове. За да може да изпълнява тази роля, организациите за колективно управление трябва да може да имат възможност да събират репертуара и да могат да защитават ясно своите позиции. Правата на тези организации трябва да са уточнени. Това е изключително важно за доброто функциониране на цялостната система. Услугите на тези организации ще допринасят за опазване на културното разнообразие в Европа. Затова предоставянето на правата на, организацията за, на за колективно управление трябва да е заложено в самата директива. Благодаря, казва председателят. А сега давам думата на Жанин. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря. Аз съм председател на ССА, общество на аудиовизуалните автори и също заместник председател на една организация за колективно управление във Франция и Белгия. Благодаря, че ме ни поканихте да говорим главно за аудиовизуалните общества. Благодаря на уважаемите депутати. Благодаря на госпожа Гало за нейния доклад. Ние по принцип, по същество подкрепяме общата идея в директива. И сега ще говоря за конкретните черти на аудиовизуалните дружества – Имаме 25 члена. Преди 3 години бяхме учредени и представляваме 120 хиляди автори. Основната ни цел е да се е, осигури правилно възнаграждение на тези автори. Виждате тук зелено и бяло оцветяване. Навляво са различните държави, с които работим. Най-отгоре са девете различните начини на ползване на творбите. Виждате, че по същество доста е разпокъсана картината, много малко а, такива дружества покриват всички пазари. Има известно хармонизиране. Виждаме, че а, авторите и режисьорите на телевизионни програми в а, Обединеното кралство са в най-добро положение, тъй като а, там а, а, те работят по европейската рамка. И когато автори и режисьори започ... биват, им се плаща, става по тази линия. Госпожо Галово, вие казахте и бяхте права, че основната ни грижа е как да а, подходим към онлайн разпределението. В нашия пазар, нашия бизнес, а, ние представяме автори, и режисьори, едва 50% от нашите членове а, получават а, хонорари в тази област и затова може би искате да знаете точно какво, как става а, това защото правилата се различават. Ще ви кажа какво става в музиката. Ето тук имаме изцяло зелен свят, защото всички права са хармонизиране. А, да упростя нещата, а, като се върна към казаното от господин Жан Мартен – че има разли... пазарите са различни, аудиовизуалните организации не са в а, доминантна позиция. Много често нашите членове управляват а, права, които попадат под а, законодателството за възнаграждения, т.е. не ексклюзивни права. Много малко са ексклюзивните права. Ние всички се борим да в бъдещето да се включим в онлайн разпределението за нашите членове разпространението, извинете. Какво означава това? всъщност правилата трябва да се адаптират според а, характера на организацията за колективно управление. Има те, а, те имат различно естество, както вече бе казано. Може би а, а, либретистите, а, режисьорите а, под, ще се защитават по различен начин от тези в, а, на производителите на музика. А, сега ние подкрепяме намерението на директивата по същество, но тъй като тя се базира на опита в областта на музиката, поради факта, че тези организации се наместват на всички територии, във всички сектори, а също така а, а, съдебната практика се базира пак на опита на музиката. И ние в също както вече обясних, за да защитим позицията на авторите, тря, ни е нужна друг вид, са ни нужни друг вид разпоредби, за да можем да извоюваме колективни лицензии, тяхното разширяване да се администрират съществуващите права за възнаграждения. Сега ще показвам ви на следващият диапозитив, кои са областите, които искаме да се подобрят и ще се спра на някои видове решения на въпроса, които ние предлагаме. И така, ние смятаме, че на първо място, както вече бе а, е, казано, ние не сме събиращо, а ние сме колективно организация или дружество. Ние покриваме един сектор, до който сега не са разписани нещата и ние се надяваме, че в проекто директивата това ще стане и ще бъде подобрено, както вече тук бе казано и както чухме. А, като говорихме с депутати, с комисията. Нужна ни е яснота и простота на правилата и преди всичко равнопоставеността на всички, което ще ни даде възможност да оперираме в нашия бизнес в Европа. Не сме просто, както казах, една такава колективна организация. Ние също предоставяме социални услуги, културна закрила и това трябва да се залегне и в проекто директивата. Това се призна от госпожа Гало като докладчик и смятаме, че това е добър подход. А, ние, много от нас а, са нестопански организации. Ние сме учредени от самите автори, които искат да си създадат организации, а, и за цел по-силни позиции при сътрудничеството и при преговорите. То, тоест, това е много важно. Важно е да се разбера, че а, а, това организация е създадена от автори. И отново, както вече казахме, ние а, а, работим в аудиовизуалния бизнес. А, т.е. някои неща като категории на права са покрити от директивата, а, но нещата трябва да се променят и ако това не стане, ще има проблем за аудиовизуалните дружества, защото категории, цели категории права не се а, прилагат, например, в а, колективно управление в северни страни или в южни страни, като Италия, Испания или пък в Полша, където има такова право на възнаграждение. И няма, не съществуват категории Казва се просто автори и а, режисьори могат да получат възнаграждение и така нататък. И и, и то извън разделянето на категориите на права. Сътрудничеството между дружествата е изключително важно. Ние трябва да работим заедно, за да може пазара да остане прост за потребителите. Имаме и органите за защита на конкуренция. Винаги възниква този въпрос, когато работим съвместно. Членство. Ние разбираме защо са включени дадени неща в проекто директивата, обаче ние смятаме, че Членовете могат да влизат, да излизат, но трябва да внимаваме да не стават злоупотреби. Колко пъти стават членове и после напускат тези дружества. А, ние искаме да се включат най-трудните права, които а, се ползват. А, именно за това трябва да сме внимателни. По отношение на а, управлението и на надзорните функции, Общите събрания са много важни, но в един свят, в който често трябва да взимаме бързи решения, понякога е по-добро, ако общото събрание може да а, делегира права е, на управлението, което да взима на управляващите директори, които да взимат решения. И е, както казах, а, ние а, а, признаваме а, 12-месечния срок за провеждане на одит. Съгласни сме с всичко казано за прозрачността и жалко е, ако някои дружества се работят на тъмно и не прилагат прозрачност и трябва а, наистина тази прозрачност да, да се направи всичко възможно тя да бъде повишена. Ако нямаме такава двупосочна информация, това ще бъде противопоказно и тогава самите членове ще трябва да бъдат оставени да решават какво искат и какво не желаят. И последната точка, на която ще се спра, е трябват ни прави, права, правила по отношение на а, унези, с които преговаряме. Ние искаме бързо разпространение на разпръскване на нашите произведения, но насреща да а, имаме хора, с които лесно се правят преговори. А, това е края на моето изказване. Ще кажа също още, че вие споменахте тарифата. В, в проекто директивата се казва, че те трябва да бъдат а, справедливи. Да не забравяме, че сме тук, за да постигнем едно справедливо възнаграждение за нашите членове. Още веднъж ви благодаря и с удоволствие ще отговоря на евентуални въпроси. Благодаря, госпожа, госпожа Лоренте. Сега давам думата на представителя на ЕДИМА, господин Хемес. Благодаря. Аз съм директор на Асоциацията на европейските цифрови медии. Ние представляваме различни интернет платформи, които обслужват милиони европейски потребители. Днес говорим за музикалните продукти, които предлагаме. Благодаря на комисията, че ни покани за това изслушване. Започвам с представянето на първо място Текущите затруднения продължават да съществуват след влизането в сила на директивата за авторските права преди 13 години, което изисква едно вглеждане в системата за управление на тези права. Ние тогава смятахме, че тази система не съответства на крайната си цел и затова започнахме да работим самостоятелно някъде в 2000-та година. Това, с което разполагаме днес, не е много различно от това, което имахме преди 13 години. Услугите се развиха поради натиска на пазара. Организациите за колективно управление изискват да има лицензиране, но въпреки това системата е разпокъсана на фона на бързо развиващите се услуги в Европа. Ще се спра на една или две от думите, залегнали в моя текст. Бързо е една от тях. Когато преди 13 години направихме анализ, ние решихме, че за да се развиват тези услуги, нужно е да има намеси на, от страна на 54 такива колективни организации – това означава, че трябва 180 дни услугите да бъдат предложени. През 13-те години, които изтекоха, всичко това а, бе усъвършенствано, но е нужно системата да бъде още по-ефективна. На второ място, наситеността на пазара. Както знаете, някои услуги са налични на някои пазари, на други не и това се държи до голяма степен на несъвършенствата на сегашната система. И за да могат всички европейски граждани да се радват на тези услуги, системата трябва да бъде усъвършенствана сега ще предложа някои прагматични стъпки, за да вървим в правилната посока. Ето ни ги приоритетите, няма да ги изчета, виждате ги, но ще ми се да се спра на първата точка и на четвъртата точка. Къде са най-тежките затруднения в една система, която съществува предвид монопола на една система, която разчита на економия от мащаба, за да може да се развива тази система, бързо да се предлагат услугите и да има лицензиране в същото време? Ние си даваме сметка, че е много важно да имаме а, един пункт, от който да се разпространяват продуктите. Но а, би трябвало тези отношения да се развиват двупосочно. Би трябвало всеки да предлага своите а, самостойни услуги, без да бъде, бъде притискан от други услуги, които са сходни, но не са налични онлайн. Ние смятаме, че трябва тези продукти да могат да бъдат предлагани на обществеността бързо и да не влияят на други видове търговски договарения, които в момента се извършват по линия на лицензирането. Казах, че ще спомена практически решения. На първо място, според нас, що се отнася до управлението, на организациите за колективно управление. Нужно е тези общества да откликнат на потребностите на потребителите, т.е. когато операторите искат да пуснат нови услуги. Приветстваме комисията за това, че предприема едни разумни стъпки за работата на тези организации, но те трябва да бъдат малко по-строги. Пример. Един съвет на организациите за колективно управление би трябвало да се а, сформира на всеки 24 месеца, защото това би означавало вливане на нови сили би означавало, че този съвет ще откликва на потребностите не само на самите организации, които управляват, но и на потребителите. Същото въжи и за надзорната функция. Там трябва да има ротация, за да може да се поддържат тези надзорни органи в актуално състояние. Смятаме също така, че трябва да се вземат решения много бързо. Когато изисквате лиценз, не е нужно да чакате няколко месеца за отговор. Когато подадете заявление с някакъв въпрос, би трябвало бързо да получите отговор. Т.е. нужни са мерки за ефективна работа което е, означава една система, която е способна по-бързо да откликва на запитвания и потребности. Това са някои от нашите предложения. Смятаме, освен това, че правилата трябва да бъдат много по-строги по отношение на сроковете за отговор. Когато поискате лиценз, би трябвало до 14 дни да получите отговор. Смятаме, че трябва да има и е, оферта която да получи отговор до 60 дни. Смятаме, че а, тези практични мерки, които са целенасочени, наистина биха предоставили възможност на потребителите да се ориентират в сроковете фактурирането. Ние споделяме е, тревогите на авторите, че не получават своите хонорари, защото системата не е така структурирана, че бързо да генерира тези фактури и съответното заплащане. Често това се случва, защото системите страдат от липса на инвестиции и не са актуализирани, осъвременявани. Всичко това може да бъде направено много простичко, да се уточни чии са правата, кой е държателя на правата, как им се плаща. Това е едно техническо а, изискване. Знаем, че инвестиции се правят, но те закъсняват. Вървя нататък. Смятаме освен това, и това е много важно, потребителите трябва да имат отношение към работата на тези организации за колективно управление. Трябва да се а, дават а, уникални а, лицензии спрямо услугата. Това да ги различава от стотици други лицензии за други услуги. Все пак обаче, ако не е възможно бързо да се договори лиценз за нова услуга, според нас тогава трябва да бъдат предвидени някакви мерки за вземане на решение, ако е стигнал въпроса до задънена улица. Така че този оператор да може да предложи уникалната услуга. И ние смятаме, че тези мерки за разрешаване на спорове трябва да предвиждат и крайни срокове, и механизми за въвеждане на някаква вътрешна тарифа и решението трябва да е задължително за съответната страна и да не служи като прецедент при решаване на сходни и други спорове. И в заключение, вече казах неколкократно, че според нас системата има известни предимства. Това, че се работи на едно гише, че се е, получават економии от мащаба, че е, могат да бъдат лицензирани предоставящите услугата за разпространение, но системата се нуждае от сериозно подобрение а, предвид това, че нямаме конкуренция между различните организации за колективно управление. Предложихме вече а, прекалибриране на функциите за предоставяне на бързи отговори, а, за ускоряване на управленските решения, а, разрешаване на спорове при липса на споразумение. Това са все мерки, които много бързо ще създадат една а, система в Европа, която бързо да а, осигурява продукти на потребителите в Европа. Това са практическите предложения. Тук не се спирам на въпроса за репертуара, на личност на съдържание. Надявам се, че по-късно ще можем да се включим в разискванията и по тези теми. Благодаря за вниманието. Благодаря. А сега е, думата има Деклан Раден, директор на Ирландската организация за музикални права. Благодаря. Нашата организация управлява правата в Ирландия на музикални произведения. Тук говоря за композитори, за текстописци и също така имаме и сродни дружества отвъд океана. Благодаря за поканата, благодаря за възможността да представя нашите схващания. Проектодирективата има две цели. Най-напред организациите за управление трябва да подобрят своите методи по отношение на предлагащите услуги на потребителите. Това ще стане чрез по-добра точност, отчетност и прозрачност на дейностите на организациите. На второ място целта е да се улеснят издаванията на много териториалните лицензии. За тези цели е, всъщност това са, е, трябва да се вземат тук предвид аспектите на управлението. Е, целите на директивите биха могли да отидат малко по-далече. Например, ние подкрепяме инициативата за подобряването на отчетността и прозрачността на организациите, като, например, в области разпределение на права, запорирани права, прозрачност и а, е, отчетност. Смятаме, че по отношение на проекто директивата трябва да има някои допълнителни обсъждания по отношение на общите разпоредби. Смятаме, че проекто директивата не се отнася за независимото управление на права и на управлението на права, почиващи на търговска база такива услуги се предлагат и ако такива услуги се предлагат, те трябва да отговарят на същите нива на отчетност. На второ място, директивата трябва да се отнесе на всички, до всички организации в Обединеното кралство. По отношение на член 7 на 7 алинея пета. Решенията тук, например, политика за инвестиции, съвети на директорите тук, тези решения не са адекватни. Всеки съвет на директорите трябва да взима своите решения, които да са индивидуални. Не може да се чака непременно общото събрание или пък да се свиква специално такова. Смятаме, че политицата на разпределение трябва също да отговаря на, надз... да е подчинена на надзор. По отношение на надзора тази функция трябва да е също по-добре уточнена. В противен случай се предполага определено дублиране на функции, което не е необходимо. Член 5. Там става дума също за правата на потребителите и за разпределението честотата на разпределението. Смятаме, че тук директивата не отива достатъчно далече. Това е ключова област за дейността на организациите. Организациите разпределят хонорарите веднъж в годината. От наша гледна точка това не отговаря на ефективността и на целта на комисията и не отразява международните най-добри практики и не е в интерес на потребителите и на творците. Мислим, че тук може да има промяна в текста, така че организациите да разпределят е, хонорарите поне на 3 месечия. Това ще направи директивата да съответства на решението от, на решенията на, от Дъблин. В с други думи, директивата не би трябвало да сваля стандартите за организациите за колективно управление, тъй като вече има органи... стандарти, които, по които самите организации са се вече споразумели. Е, член 12, нея първа. за разпределението на хонорарите, там винаги има елемент, който не е оточнен. Нашата политика е да има изплащане на остатъчните хонорари най-късно 3 години след изтичане на крайния срок. Това е международна норма. А нашият опит е, че предложен срок в международни документи от 5 години е прекален голям. 3, години срок е достатъчен. Това може да бъде също уточнено и в директивата. Алинея трета, там става дума за неидентифицирани права за хонорари, които не могат да бъдат изплатени. Става дума за UP файлове. когато има неидентифицирани ползватели, в такъв случай могат тези да се търсят чрез интернет. Всеки един такъв ползвател има една определена стойност. Член може да поиска изплащането на такъв неизплатен хонорар. Целта на публикацията на неидентифицираните изпълнения е да се разпределят хонорари, които не са били изплатени. Хубаво е да има списък на такива произведения и изпълнения. Тези списъци трябва да бъдат изпратени главно до, единствено до потребителите. Ние предлагаме промяна на текста, а именно изпращане на списъците до организациите. Освен това, трябва да се знае, че член 19 не включва публикуване на този списък. Тук става дума за, публику... за обществените се публику... за информиране на обществеността. Член 20 за отчетността и годишния доклад. Изискванията е да има един такъв годишен доклад, но разпоредбите не са достатъчно точни. Според мен, тук трябва да бъдат осветлени правата на потребителите по-добре и информацията да бъде представена главно на потребителите. Няма нужда да се изпраща обаче финансова информация. Много потребители биха изискали е, биха искали техните конфе, кон, хонорари да, са, публи, да не са публикувани и това да е конфиденциална информация. Нашата организация смята, че тази информация наистина би трябвало да остане конфиденциална могат да се подготвят е, няколко вида доклади. Един доклад е, с всички е, елементи, които са уточнени в приложение 1 и те да, този доклад да се изпраща до потребителите. И втори доклад, който да се публикува официално, това да е една редактирана версия. Благодаря. Благодаря. А сега Питър Маркс. има думата. Good afternoon, ladies. Добър ден, дами и господа. Благодаря на организаторите, че ни даваха възможност да говорим пред вас. Говоря от името на Rice Agency Limited от Обединеното кралство – което включва и още няколко организации в Холандия, Франция. Това са три организации, които представляват повече от 2000 а, а, творци и специализират а, в събирането на а, съседни права за изпълнителни, за малки а, записи. Това е много конкретен а, сектор, но дава, за да ви дам представа за обхвата, ще ви кажа, че събраното през 2011 година на територията на Европа е около 770 хиляди евро, а като говорим за продуцентската част включително. А какви са основните задачи на агентите? Да, много конкретен тип а, организация. Те гарантират а, регистрирането на репертуарите, а, става, акту, се актуализира, проверяват работата на дружествата, за да се гарантира, че парите, които са за тези а, а, творци, трябва да отидат наистина в техните ръце. От време на време а по време на дискусиите по отношение на предложената директива, ние чухме бележката, че нашите агенти могат също да бъдат считани самите те като а, събиращи дружества, но има голяма разлика между такива дружества. Например, агентите не преговарят и не сключват лицензии, а, не, не, не преговарят тарифи и подобни неща агентите не събират средства или постъпления от потребителите, не създават правила за репатриране на произведения. Те просто а, са канал за получаване на приходите и проверяват дали а, калкулациите са базирани на системата от точки, а, която е разработена в рамките на обществото. Те работят с клиенти, които сключват с тях договори. Както знаете, в някои случаи тези дружества а, предполагат и а, а, всъщност имат за членове държатели на права, които не са сключили договори. Те не, а, а, нямат директен достъп до клиентите, нямат и монополна или а, доминантна позиция на пазара. Кои са клиентите на тези агенти? Първо, артисти, които нямат време и познания да проверяват дали правилно се събират приходите им и такива, които не желаят да се разгласи информация, която те считат за чувствителна, като банкови сметки и подобни данни. Говорим за много добре а, познати творци, чието репертуар константно се експлоатира по света, по всички, във всички страни. На този диапозитив виждате имената на Пол Маккартни, Алби Уилямс, Джордж Майкъл и много други. Това са клиентите на агентите. Как работят агентите? твореца влиза в договор с агента, като му а, предоставя пълномощни права и след това а, дружеството има право да актуализира репертуара, да получава средства от името на творците и да проверява дали тези пари а, се разпределят правилно, коректно. А, как а, работят агентите? Конкретно, много конкретна е системата. Те обединяват е, е, творците към самите събирателни дружества. Това става по на два начина. Или те стават директно присъединени а, е, към всички или към едно конкретно и това а, дружество управлява на правата а, им в даден брой държави. Агентите които са представени тук, те а, а, присъединяват а, творците директно в самите държави, където а, а, се а, разпространило тяхното произведение. Провежда се и директен контрол на местното събиращо дружество. Едно по едно. Сега, опита на агентите на тези дружества показва, че те избягват директно присъединяване на творците и се опитват дори да го отлагат или да го избягват, защото това създава трудности. Например, един от тримата агенти използва адвокати в около 10 държави на Европейския съюз вече дълго време защото според тях тези дружества имат негативен имидж. И да ви дам един пример. В 2008 година имаше жалба срещу СКАПЕР, Международна асоциация на националните е, изпълнители на Организации за колективно управление, и ДЖА, Унгария и жалбата бе в Генерална дирекция конкуренция относно дискриминативни практики. И бе демонстрирано, че според тях голям брой такива общества твърдят, че агентите са едни ненужни последници, които само удължават времето, оскъпяват администрирането и събират само едни е, такси за самите себе си. А опита показва също, че посредниците наистина увеличават административните разходи, е, пречат на контрола, е, също, че правилното администриране на творческите права и отношения между обществото и, твореца не е нужно да има такъв един посредник такава една роля би трябвало да е ограничена и да се практикува с предпазливост. Значи доказва се това рестриктивно управление по силата на договора, например правила, които казват, че държателите на права трябва да са по възможност членове само на едно дружество в една държава – и то в държавата по место пребиваване. Административните права трябва да се управляват от финансови споразумения по силата на законодателството на съответната страна. Всички тези правила са като основни насоки. Едно предварително разследване бе проведено от комисията и след дискусии с КАПА бяха въведени изменения в разпоредбите и практиките, но все още има а, а, мнение, че макар и правилата да не са написани, те вече се прилагат и, се, и представляват а, пречка. А какви са причините? Поради а, всичко това агентите могат а, да успорват ефективността на а, а, колективните дружества. Например, в Белгия жалби до властите и Комисията за контрол накараха тези органи да анулират лицензията на тези агенти и след което се проведе едно много основно реструктуриране а, много важно е да се намесим на че се намесиха в момент, в който една голяма сума от 70 милиона евро беше блокирана и не можеше да бъде изплатена на творците. Други причини за пречка и е, е, по отношение на присъединяването на чужди е, творци е, че колективните общества работят по едни представителни споразумения и по силата на тези споразумения пари, които трябва да бъдат а, изплатени, а, те, а, разпределяйки тези пари, те имат интерес да са в добри отношения с а, които са техни директни членове. Сега по отношение на предложената директивата, агентите приветстват тази директива и повечето от нейните предложените текстове, защото те отговарят на много от проблемите, които изпитвахме през последните години в ежедневните си взаимоотношения с събирателните дружества, особено по отношение на управление и а, прозрачност, и ги смятаме за крайно наложителни. Има предложения, имаме предложения за изменения. Първо по отношение на представителството на творците, дали от агенти или от събиращи дружества от рода на Грамекс Адами, те не приемат подпис за присъединяване и се опитват постоянно да отлагат и да протакат във времето, за да не може Твореца да стане пряко техен член. Друго предложение за изменение е да се избегне дискриминация по отношение на метода на присъединяване – дали а, да, да бъде директно присъединяване. И също едно предложение за правата на гласуване, правото на вод на всички творци в а, общото събрание. Дали само тези, които са акционери и са пълноправни, дали само те имат право да участват на общото събрание и да гласуват а, и в работни групи и комисии. И като се дефинират както, така както се дефинира, те предлагат да не бъдат само пълноправни, а и тези, които са а, непълноправни членове на, на дружеството. И без да има задължителност да бъдат акционери. Не е ясен и текста по отношение на представителството на такива присъединили се а, членове и възможността дали те могат да гласуват и да участват в контрола над самото дружество. По отношение на, на обработването на личните данни на държателите на права, агентите смятат, че на дружествата не, не трябва да изискват чувствителни данни като адрес, защото те не са от значение за разпределението. И отказа да се предоставят тези данни създава пречка за присъединяване към съответното дружество. Например, едно белгийско дружество а, иска да а, най-подробни сведения лични данни на творците. Базата данни да дава възможност да се проверява от самите агенти върността на данните. И много често базата данни е такава, че се получават двойни а, искове и се осложнява положението. Що се отнася за правата за одит, това е още едно предложение а, за промяна. Агентите да могат да получават само извлечения, да речем, само цитирана сумата, без други елементи, а, а, които са свързани с проследяването на а, сметката и разпределението на разходите и други дейности. Благодаря. Благодаря. Е, продължихме малко по-дълго, отколкото планирахме. А сега директора на ЦПФАЛ Богослав Пота и господин, господин Потовски е заместник директора на ЦАИКС. Ако обичате да се придържате в рамките на 5 минути, всеки господин Плота. Добър ден, госпожи и господа. Господин председател, ще се постарая да се вмести във времето. Благодаря, че ни поканихте днес и ни давате възможност да представим позицията на нашата организация. Полската общност на фонографската промишлест представлява звукозаписните студия, т.е. само търговски дружества, а не отделни лица, физически лица и творци. Приветстваме инициативата за директива. Смятаме, че ще спомогне да работим по-ефективно и да ограничим броя на съдебните спорове. Бих казал, че има три основни въпроса, свързани с организациите за колективно управление, именно първо прозрачността, на второ място балансиране на отговорностите и трето видимост на директивата и нейните разпоредби. Що се отнася до прозрачността, според нас директивата е положително предложение, което въвежда стандартни изисквания за годишна отчетност, за оценка на ефективността на организациите, въвеждане на единни мерки за оценка, онлайн достъп на отделните сметки на праводържателите, които са търговски дружества – тези данни са изключително важни и достъпа онлайн е изключително важен, ако искате да действате на международния пазар и да представлявате свои членове по света. Друго важно нещо е публикуването на правилата за разпространението. Така ще спред всички тези спори. за това какво правим с парите. Поне в Польша много често се водят такива спорове и ще се радвам най-после те да секнат. Друго важно нещо и не решава тази директива е равнопоставеността на всички праводържатели и по отношение на тяхното членство в Полша, например, ние представляваме не само нашите членове, но стотици други дружества, които не са наши членове и е много важно те да бъдат третирани равнопоставено. Много важен е въпроса за равнопоставеността на националния международния репертуар и директивата ясно посочва, че не бива да има различия в третирането на местните и международните субекти. И друго важно нещо. Нужна е прозрачност тя не бива да засяга търговската дейност и поверителността на търговските тайни. Ние представляваме търговски дружества, които се конкурират на музикалния пазар и публикуването на прекомерно количество данни за доходите им би могло да е, подкопае успешността на тяхната търговска дейност. Най-важните въпроси, които искам да спомена, обаче са свързани с баланса на задълженията. В Полша трябва да има такъв баланс. Събирането, събираемостта на хонорарите в момента не е уредено с тази директива. Не се предвижда получаването на информация и за да имаме правилно разпространение, трябва да има а, информация за потреблението. Тази информация не трябва да е във вида, в който е сега. Това трябва да са надлежни данни и да ни дава възможност да идентифицираме кой е праводържателя. Освен това, информацията трябва да бъде представена в е, е, вид, който да е, се посочи изрично кой е праводържателя и разбира се в срок. Директивата, следва да отчете и реалността. Например, правомощията на Общото събрание. Тези правомощия не биват да бъдат прекамерно широки, тъй като те ще увредят дейността на а, организацията. Тези организации действат един вид като дружество с ограничена отговорност. В член 15 се предвиждат а, задължения, които са свързани с авторските права. И не бива да забравяме за поверителността на информацията. И сега ще обобщя. Още веднъж ще подчертая, че прозрачността е от решаващо значение. Подкрепяме разпоредбите на директивата. Не бива да забравяме за балансираност на задълженията и директивата следва да е съобразена с действителността. Нека не забравяме за изпълнимост при прилагането на тази директива. Сега ще дам думата на колегата от а, общ, Обществото за защита на авторските права. Господин председателю, е, госпожо докладчик, почитаеми депутати. Аз се казвам Ержи Бадовски. Аз представлявам полското дружество на авторите и композиторите. Само няколко неща ще очертая от гледна точка на малките и средните дружества, които представлява е, ЗАЕКС, нашето дружество в Полша. Благодаря, че ме поканихте да присъствам на това изслушване. Разполагам едва с няколко минути и няма да мога да навляза в подробности, но искам да чуете каква е нашата позиция най-общо казано. Ще се и позова на някои вече изказаните мнения, които вече са публикуване, като например становището на Зайкс. Е, и на организацията наречена GSAC, тъй като тя се явява шапка на всички подобни организации и дружества, които защитават авторите на музикални творби, композиторите. Имаше и становища от академичните среди. В Германия такива становища бяха изразени от службата за интелектуална собственост и немското сдружение за защита на авторските права. Конкретно мога да се позова на един доклад, който бе подготвен от е, Висшия съвет за литературни творби и интелектуална собственост във Франция, в който се съдържат интересни препоръки. В а, този анализ знаем, че професор Валери, Валери Банаду има конкретни предложения. За нас а, те са много уместни, тъй като посочват отрицателните последици ако бъдат прияти някои разпореди в директивата отрицателни по отношение на по-малките организации. Нашата оценка на проекто директивата е следната. Директивата следва да се основава на два основни стълба, а именно изчеверпателност на репертуара и отчитане на солидарността между авторите. Трябва обаче да си признаем, че през миналата година – тези два стълба бяха подкопани поради действия предприяти от комисията. И сега искам да се спра на един конкретен въпрос. Не успяхме да намерим никакви разпоредби в директивата и препратки към договора, алинея 4 на член 167 от договора – и цялостният подход като че ли набляга на разходите и това не отчита определени задължения, които са въведени. И ще бъде много трудно тези задължения да бъдат съблюдавани от по-малките организации. Ще направя няколко по-конкретни коментара. Съгласен съм с вече казаното за определението на Организации за колективно управление. Според нас, проектодирективата би трябвало да вземе предвид всички организации, които се занимават с колективно управление на права. Би трябвало да помислим и за изключителните взаимоотношения между автора и организациите за колективно управление – следва да отчитаме фидуциарния характер на тези взаимоотношения и как те биха засегнали а, въобще цялостно организацията. И на последно място искам да се спра на до директивата за услугите и дали тя има отношение или няма към тази директива. Господин председателю, Виждам, че втората част на заседанието ще бъде посветена на многотериториалното лицензиране и ми се ще да кажа няколко думи и по това. Най-важният въпрос за нас е гарантирането на пълен обхват на репертуара по всеки един лиценз. Ние не сме за избирателния подход спрямо репертуара. Затова смятаме, че член 29 от директивата – не обслужва достатъчно добре тази цел. И в заключение, Европейският парламент и съвета, надяваме се, ще намерят правилното законодателно решение – и ще обърнат необходимото внимание на малките организации, като ЗАЕКС в Полша, които да могат да продължат да действат самостоятелно и да защитават културното многообразие. Многотериториалното лицензиране се надяваме също така, че ще обхване всички репертуари. Благодаря за вниманието. Благодаря. Това беше първият панел. Сега искам да попитам колегите дали сега искат да зададат своите въпроси или пък да направим втория панел, да изслушаме колегите от втория панел и тогава да зададем въпросите си. Виждам, че няма за, моменти въпрос, за момента въпроси. В такъв случай давам думата на Тиери Дезамон, заместник директор на Сакен. Господин председател, госпожо докладчик, аз представям. Това е френското дружество за колективно управление на права. Имаме 140 член, 144 члена. Съществуваме вече 50, 65 години и винаги сме се адаптирали към променящата се ситуация. Това значи, е, въжи и за днес, дигиталната област, дигитална музика. Искам да говоря за практическия ни опит. През 2004 година, през 2004 година издадохме първия си многотериториален лиценз през 2009 го подновихме. Имаме такива лицензи с Spotify, с Nokia през 2008 година. Договорихме също един такъв лиценз. В момента го, преговаряме с YouTube, Vivo и така нататък. Трябва да кажа, че адаптирането към тази област е много сложна и две са основните причини за това. Най-напред. Данните са много сложни, които получаваме и които трябва да обработим. Трябва ни добра технология. Ако искаме да защитаваме наистина добре правата на носителите на права. 12 000, 12 милиони данни бяха ни предоставени през 2000-та година. А 1,6 милиона бяха даунлоудите за тази година. За хонорарите. Седем сантима струва един, един, едно даунлоудване. А при Spotify тази цена е 0,00257 сантима. 0,00059 евро за, при други организации. Пред 35 000 Spotify – и 20 000 от YouTube. Това са хонорарите, които би трябвало да получим от тези организации. И тези хонорари трябва да бъдат преразпределени в последствие. Така че вижте се колко важни са данните, които подават е, носителите на правата. С това исках просто да онагледя факта, че ситуацията е много сложна и трудна. Втората трудност е свързана с разкъсаността на репертуара, което много осложнява преговорите. Е, много често няма лицензи, няма разрешителни за ползване. Това е голям риск и а, е, с един и същи партньор се получават много противоречиви споразумения. Затова е много важно да се групира репертуара и да се разполага с съответните технически следства, които могат да осигурят оптимално управление на репертуара. С испанския FF е, Skype и италианската CI започнахме една инициатива. Развихме инициативата всъщност Хармония. Това е европейски портал за интернетни услуги, ориентиран към потребителите. И потребителите могат да водят преговори чрез този портал. Имаме една област за купка и продажба и един, е, една друга опция за уточняване на споразуменията. С португалския СПА и с англоамериканския Universal портал имаме също преговори. Това са е, много често обединение на мултинационални издателства, а пък е, с Алмония преговаряме по отношение на 5,5 милиона творби. Тоест, вижда се, че дейностите са паневропейски. В началото на тази година имахме преговори с Google за услуги, свързани с Music Play и, VOD. Ама е, представя и други е отворена за други организации, които искат да се присъединят към нея. А, сега, по принцип, за директивата ние приветстваме тази инициатива. Няма нужда да правя прецизен анализ на текста. Ще се съсредоточа върху три забележки най-напред разпоредбата за онлайн програмите на <clears throat> радията. Тя е прав, права, тя има своето място. ЖЕЗА, Международния съюз на музикалните общества, с е, тази конфедерация имаме специално споразумение за излъчване на творби по радиото. А, предстои обаче преразглеждане на това споразумение. Член 29. Тук този член трябва да бъде прецизиран. Докладчикът също е споменал тази необходимост, защото не е ясна ролята на малките и средни организации. Важно е да имаме яснота, коя организация да, задава поръчката, на кого се дава лиценза и как той може да се използва. Може и трябва. На следващо място. Съставяне на репертуара трябва да има споразумение и съответствие между правилата и модали и начина по който действат организациите. Трябва да има правна сигурност и да се знае какво е позволено и какво е забранено. И тук се присъединявам към това, което каза моя колега. Не може да се поощрява реагрегацията на репертуара, от друга страна не би трябвало да се ограничава прекалено конкуренцията. Репертуара не би трябвало да се подменя. При член 28 тук се говори за, спор, за, за сътрудничеството между организациите. Това е нещо много положително. Благодаря ви. Е, госпожа Оливия Ринье е следващият оратор. Благодаря. От името на IPA, I, големи, по-малки фирми в е, Европа, музикалната индустрия приветства предложението за директива за управление е, на колективно управление на правата. Фирмите предоставят лицензии на потребителите но има и ключови ползватели, и ключови автори. А, така че едните дават, другите приемат лицензии. Второ, за, за индустрията за записи. А, всичко това е от ключово значение и затова ние приветстваме директивата до толкова доколкото тя ще предостави по-голяма доверие на потребителите посредством своята прозрачност и също така ще помогне за развитието на онлайн пазара, като насърчава агрегирането на права и трансгранично лицензирани. По отношение на втората част на директивата по трансграничното лицензиране, записващите фирми а, оперират на пазара онлайн, но на пръв поглед повечето от тях могат да предоставят лицензии на потребителите, така че понеже те оперират на международна основа и а, в случая на европейска основа зависи от а, искането на потребителя. И това се отнася най-често за правата онлайн да бъдат предоставени. Те също оперират понякога и колективно, при предоставането на някои права на някои ползватели, например за разпространение и публични изяви. И ние си даваме сметка за така наречената IPI граждански кастинг. И тогава се дава мандат на техните събирателни дружества вътре в Европа, дори от, извън Европа да създават права за взаимно представене, така че всяко събирателно дружество да дава много териториални лицензии и всяко събирателно дружество, колективно дружество да може да предоставя ни същи права. Ние започнахме с а, а, кастинг а, онлайн и после се разширихме, като Включихме и някои права на радио и телеразпръскването, които са а, при поискване, така да се каже, при търсене от страна на ползвателите. А с това обясняваме причината, поради която а, глава трета на директивата се, а, е приложима към всички а, дружества директното предоставяне на права и колективно предоставяне на права, когато имаме цяла мрежа от споразумение, а и тук нещата са по-усъвършенствани, отколкото предвиденото по правила, по разпоредбите на директивата. Всяко а, колективно същество, а, общество да може да предоставя такива права. Да вземем за пример глава трета. Ние смятаме, че тези дружества трябва да могат да предоставят мандат на някои от членовете си, които да имат право за директно или колективно лицензиране. По този начин се дава по-голяма гъвкавост и на творците и на ползвателите. Друго важно нещо за нас е разрешаването на спор, спорове, както когато се между предоставящия и получаващият лицензия. Липсва начин те да разрешат спорове и това забавя предоставането на лиценз. Затова ние подкрепяме разпоредбите на директивата, да има специален орган, който да се занимава с това и също да се даде възможност за плащания в случай, когато има предмет на успорване. Друг раздел на директивата, а именно член 18, коригира се ораторката 15, ние приветстваме факта, че директивата подкрепя решенията на Европейския съд за правата на, на човека, като а, така да се каже квантифицира труда на музикалните творци. И не само по тези права, но и по съседни права. И в това отношение ние, а, нашите фирми не са а, за а, намеса в а, регулирането на тарифите, защото те са когато те се предоставят, така да се каже, по законодателен път, те биват орязвани. Слага им се един таван, което е неблагоприятно. До тук ще спра с моите бележки и отново благодаря на парламента за активното участие в дискусията по предложената директива. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на Никола Франк. Благодаря за възможността да изразим своите виждания по проекто директивата. Дейността на нашата организация включват радиоразпръскването и телевизионното а, разпръскване представането на различни програми, които се качват на разнородни платформи. Тези платформи много често се препокриват. Сигурно сте чули за свързаната или хибридна телевизия. Ето един чудесен пример – Що се отнася до музиката, организациите, които са наши членове, винаги разчитат на колективното управление на права, на прозрачността, които допринасят за ефективното а, функциониране на този вид организации. Организациите, публичните организации използват е, много широко музика. До 250 хиляди музикални творби се използват всяка седмица в предаванията и това е, е едно ясно описание на положението. Ако нямаше такива дружества, ефективно уреждане на правата, работата би трябвало да спре тази уредба е от съществено значение за а, работата на тези организации. Така се и гарантира многообразието на музикалните творби и тяхното използване в радио и телевизионните програми. Приветстваме това, че директивата отчита и онлайн услугите, които се предоставят от радио и телевизионните организации и разликите, които съществуват между тях и а, iTunes, Spotify и други сродни организации, за които лицензиращата система всъщност а, има основно значение. Предлагат се подобни услуги на много държави, предлагат се възможност за свободен избор на потребителя – що се отнася до ефирните радио и телевизионни организации, те предлагат тези предавания онлайн. Именно по тази причина приветстваме предложението на госпожа Гало да бъдат изключени тези организации от системата за лицензиране, тъй като би създала допълнително бреме за тези оператори. И това е отразено и в оценката на комисията. Тук говоря за публичните ефирни, търговски, радио, организации, които смятат, че изключване от раздел 3 на директивата, член 2, е правилното решение, а то също така и е правно обосновано това изключване отразява действителността и същинската работа на този вид ефирни организации. Това изключание не само ще обхване и допълнителните услуги, както се визира в член 33, но също така следва да бъдат изключени допълнителните програмни съдържания, които допълват радио и телевизионните предавания. Говори се за интерактивни веб-сериали, допълнителен материал, който никога не е излъчван или онлайн програми за деца и юноши. По този начин тези организации ще могат да продължат да получават лицензиране, банкетни лицензии от местни организации, които се приемат и от организациите за колективно управление и от праводържателите. В няколко държави членки има ефективни решения за лицензиране, които много улесняват работата на съответните организации за колективно управление. Организациите и ефирните радиа и телевизии търсят съвместни решения, тъй като те са се доказали като полезни и биха искали този вид лицензиращи решения да продължат да се използват. Затова приветстваме факта, че в документа на госпожа Гало се настоява директивата да не ограничава вече действащите решения, които са намерени в областта на лицензирането смятаме, че правилата за прозрачност и добро управление могат да бъдат приветствани, тъй като ще осигурят ефективност, ще изградят доверие и а, модела за работа на едно геше наистина подпомага работата на всички организации заети с радиоразпръскване и а, ефирно излъчване и подкрепяме изключването под раздел 3 от обхвата на директивата и би трябвало действащите системи за лицензиране да не бъдат засегнати. Госпожа Петра Ханс от Spotify е следващият оратор. Благодаря. Right, um, my name is Petra Hansen. Казвам се Петра Хансен и аз съм от Spotify генерален консултант ще се опитам да ви представя нашата перспектива, перспективата на операторите по раздел 3 на директивата. Ще, ще смятам, че е, тук има някои неща, които липсват. В директивата върху тях ще се спра и ще говоря за някои от рисковете, които смятам, че все още съществуват при проекто директивата. Ще започна с следното. Мисля, че знаете какво е Spotify. Това е една услуга за дигитален стриминг е, от Швеция. Започнахме дейността си от 2006 година, официално всъщност от 2008 година. 18 месеца преминаха в процедури на много сложни процедури на получаване на лицензи. Е, около 100 дена работихме по това средно. Имаме 16 милиона потребители и 4 милиона от тях са в Европа, 24 милиона по света активни потребители, 2 трети от Европа, 4, т.е. 14 милиона в Европа. Е, ние се намираме в... Представени сме в 20 страни и плащаме около 500 милиона долара на е, носителите на права, което всъщност е една доста голяма сума. Е така. Какво според нас смятаме, че липсва в директивата? Извинявам се, ако не може да четете текста. Не е много ясен. Най-напред. Бихме искали унифицирана база данни, която да се използва от всички носители на права. Има и финансови рискове, които смятаме, че съществуват. Може да има двойни рискове и финансови рискове за дигиталните услуги. Това е извън обхвата на директивата и не зная дали е, ще има добро разреш... решение за работа, ако няма една уеднаквена база данни в Европа. Нещо друго, което е много важно. По-добри срокове за обработване на данни и заплащане на хонорарите. Има много въпроси, които са свързани с технологиите, за организациите, за колективно управление. Така че това са неща, които ние бихме искали също да, бъде, да бъдат включени в директивата. Съдължение за обработване на данните преди плащане. Това е нещо друго. Задължение за избягване на конфликт на интереси между организациите за колективно управление и инструментите за отдаване на лицензи за хора, които ползват музикални произведения или ги разпространяват. Екипите понякога са, екипите за преговори са съставени от едни и същи хора, от двете страни, което поражда конфликт на интереси. Извинявам се, ще си отворя презентацията, за да не изпусна нещо. Right. Um, principles for determining license. Сега основните принципи за лицензиране, те трябва да са уточнени. Е, това за нас е много важно, че е, член 15 се занимава с тази материя, но смятаме, че тези принципи трябва да се отнасят и за неизключителни права. Може би трябва да задам или мога да задам въпрос към комисията, защото аз не разбирам точно тази част от член 15. Информация за дейността и представителството на организациите за колективно управление. Това бихме искали да е по-уточнен текст, т.е. текста на член 5 или нея 1 операторите за предлагане на музика, информация за репертуара. Това е нещо друго. Тук съществуват рискове от двойни и многократни искове. Това е проблем. И ясни санкции за организации, които не прилагат или нарушават разпоредбите на директивата. Това е нещо друго, което би било много полезно. Освен това, лицензиращи инструменти, те трябва да бъдат обхванати от всички части на директивата и да се отнасят за всички организации и техните членове, т.е. да бъдат е, тези е, юридически и физически лица да бъдат включени в обхвата на член 15, алинея 1. Тези, които нарушават правилата, да не могат да имат достъп до онлайн услугите. И накрая, многотериториалните, е, много на териториалното лицензиране изисква и много териториална юрисдикция. Това би улеснило разрешаването на спорове, ако се получи спор по, при, по отдаване на лиценз. Какви са рисковете, които виждаме? Проблематична ситуация би могла да се получи при фрагментиране на права. Имам предвид член 5 тук. И то проблем може да има не само за, организира... за, за организациите, но и за търговските ползватели. Ползвателите оценяват сделката на основа на пазарния дял на носителя на правата. И ако репертуара се промени, по време на, пре, на, на отдаването на лиценза, това би станало, тогава, това би провокирало проблеми. И накрая, кой поема отговорност за бланкирането? Ние смятаме, че а, сътрудничеството между организациите за колективно управление също е ключов въпрос. Благодаря. А сега представителя на Юнисон има думата. Well, uh, good afternoon. Um, I'd like to first... Добър ден. Искам да благодаря на uh, евродепутатите за това, че поканихте Юнисен. Това е платформа на автори на музика uh, и целта е те да бъдат акуратно представени и да намират смисъл в своята работа. Представяме около 6000 автора в Европа и призоваваме за приемане на правила, по-голяма прозрачност при преразпределението на средствата от дружествата за управление. Директивата е уникална възможност да се защитат правата на авторите на музика – през последните пет година ние следим всяка стъпка, която се предприема в процеса да се получи тази директива. Тя е наистина чудесна за онлайн събирането на средства, но не работи, когато става дума за други форми на събиране. Нали? И представлява, т.е. покрива само 95% от дохода съзнаваме важността на тези дружества, но сме критични към маниера по който работят. Искаме да се легитимизира управлението на колективните права и а, някои от добрите практики на европейски държави да станат стандарт в общо европейската практика. А, тук виждате много известни имена на автори на музика. По принцип приветстваме по- гъвкави правила за лицензиране, така че да се генерира доход за авторите. Всичко това, което се предлага от е, отрезява и нашите амбиции. Аз искам тук да се насърча членовете на парламента да се борят за извоюването на тези правила и те да бъдат още по-настойчиви. Ще се спре на три основни принципи на директивата и работата на Юнисон. Първо, обществата трябва да представляват своите членове и те да ги управляват. Прекалено много автори и творци а, не са представени както е нужно. А, всеки трябва да има глас, право на глас и да а, също така надзорните функции на тези колективни дружества да представляват самите творци всички да имат еднакъв статут. Всички членове да одобряват важни решения, които се отнасят до права и до плащания. Отчисленията и таксите също, управлението на тези два неща. Например, лошите практики до сега, примерно в Обединеното кралство, показва, че около 8000, от 8000 члена и 5000 творци съотношението е 6 към 1. наблюдаваме и някои липса изцяло на права на глас на творците. Колективните общества трябва да плащат редовно на членовете си поне на три месечие – include interest payments. Specifically, payments to the creator should be on a quarter... Тоест, плащането да бъде на 3 месечи, е това да бъде, така да се каже, пр- практика. Например, плащания за радиоразпресквателна дейност дори трябва да са по-често от 3 месеца. И на последно място трябва да имаме гаранция, да, за отчетността, като се използват модерните технологии, стига те да съществуват. Ние сме в 21 век и трябва да използваме технологичните средства, за да могат плащанията да се базират на истинското ползване на произведението. И това да включва и музиката онлайн – като вътре се включат и всички други форми на използване на музиката. Радио и теле, разпръскване, музик, клубове и така нататък. Почти 70 на 100 от авторите получават от 0 до 2000 евро годишно, а това се дължи именно на липсата на данни, разбира се, на представителство. Има някои инициативи за използване на технология, но никой не отива до такава степен далече, че да може да гарантира използването на технологиите. Комисията трябва да се прояви като един неутрален брокер и да направи всичко възможно за прилагане на тези нови технологии. И само спазването на тези искания ще гарантира една активна промяна, която да гарантира на творците положение, при което плодовете на техния труд наистина ще бъдат възнаградени. Благодаря. Merci. Je vais maintenant euh, donner la parole. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Пьер Жерар от Жамендо. Ще го помоля да се вмести в предвиденото време, тъй като закъсняваме. Благодаря за отправената към нас покана. На първо място ще представя организацията Жамендо, най-голямата платформа за независими творци в Европа. Около 30 000 са нашите творци, които разпространяват 380 хиляди музикални творби Жемендо имаме 2 а, милиона различни творби, които а, ние а, разпространяваме. 2,9 започнахме работа и творците ни избират, защото ние защитаваме техните права. Чрез Жемендо също така се извършва и лицензиране – това позволява на а, творците да предлагат озвучаване, както и филмова музика. 15 50% от постъпленията се разпределят сред творците. Имаме около 15 000 клиенти в цял свет, свят и стотици хиляди евра е стоиността на услугата, която предлагаме по цял свят. Ние не сме конкурентни на съвсем или джема. Според нас е необходимо да приспособяваме практиката си към новите форми на. Ако обичате да говорите по-бавно. Dans de nombreux pays, les contrats des sociétés de gestion portent en général Та, ние развиваме дейност в много държави на базата на договорни отношения. Договорите са изключително обхващат всички творби на авторите и дават възможност да се търсят различни альтернативни решения. Правата на авторите, които се обслужват от Организация за колективно управление, позволяват обособяване на правата. Тези правила, които те прилагат, са твърде строги. Те не могат да се позвават на тези права, когато използват платформи като Жемендо. Затова смятаме, че а, трябва да бъде променено нещо и вместо да се прилагат правилата спрямо целият каталог от творби на един творец, да се а, а, прилагат само спрямо определена творба. По този начин се работи в Щатите. Ние работим и с много автори от САЩ. Има и друга пречка. Много от организациите за колективно управление се държат като монополисти на пазара. Те почти автоматично изпращат факт културите, там където се излъчва музика на обществени места, това едва ли е полезно. Би трябвало доброволно да се присъединяват субектите към организациите за колективно управление. За нас това е злоупотреба с господстващо положение. В някои държави законодателството пречи на независимите творци да бъдат пускани а, на пазара, както е с Унгария и Словакия, Колективните дружества смятат, че цялата музика, която се пуска на публични места, попада в техните правомощия. Те автоматично смятат, че това е част от тяхната система, особено що се отнася до чуждестранни автори. Този вид а, правова уредба прече на свободното движение на услуги и се нуждае от спешна реформа. Минавам на, на идеята за равнопоставеното заплащане – много от тези организации за колективно управление а, разчитат на принципа на изключителност. Но според мен това не отговаря на нуждите на независимите творци. SPR имаме в Франция, които изпращат фактурите там, където се използват творци, които работят с жемендо и те всъщност не попадат в сферата на тяхната работа. С други думи, парите се вливат и отиват при членовете на тези организации за колективно управление и а, това се а, прави в а, ущърп на платформи като Жамендо. Какво е решението? Една надлежна правна уредба, която да стимулира иновацията и създаването на новаторски услуги. Най-различни са практиките и е, правилата, които в момента се съблюдават, е, създават монополни отношения. Господин Костас. Благодаря. <clears throat> Това е много важен въпрос за Европейската потребителска организация, особено лицензите за музикални произведения. Ние приветстваме инициативата на комисията, така се отговаря на изискването и очакването на потребителите. Въпреки това, реалността е, че потребителите не се възползват от обединен дигитален пазар на музика. Интересно е, че ние искаме гъвкави схеми, които ще ни позволят иновативни онлайн услуги – Реалността е, че търговските потребители са изправени пред големи проблеми, като например големия брой лицензии, които трябва да получат, вариации, разнообра... прекалено разнообразен репертуар и много трудни преговори, които също така са и много скъпи. Операторите би трябвало да работят само в определени държави членки. Това обаче не дава възможност на потребители в други държави членки да се възползват от техните услуги. Това разпокосва е, пазаре. Друг сценарий би бил да се основават услугите на основен репертуар, така ще се издават определени лицензи за този репертуар, но това ограничава културното разнообразие и ще накърнява правата на местния репертуар. Освен това, лег... легитимните оператори много често е, са изправени пред конкуренция с, с нелегални оператори. По отношение на системата от лицензни паспорти, ние не смятаме, че това ще е правилният подход, защото тук става дума за капацитета на организациите за колективно управление на права, но има и други възможности. Е, възможностите на трансграничните услуги за предлагане на услуги. Ние, пред, ние предлагаме едно, един разширен европейски лицензионен паспорт. По този начин ще се намалят разходите, ще се идентифицират носителите на правата и ще могат да се водят разумни преговори с тях. Освен това, трябва да кажа, че системата се основава на компетенциите на правата да защитават правата на, нос, на носителите на права по отношение на техните репертуари. Така един лиценз би бил достатъчен да покрие европейски репертуар. Освен това, имаме още някои въпроси, например, за да може нашите оператори да са информирани добре, организациите трябва да представят информация по отношение на носителя на правата и репертуара. На второ място, колегата от Spotify засегна този въпрос. Въпроса за местните репертуари. Тези местни репертуари трябва да се ползват със същите права. На следващо място, ние сме загрижени за двойната система. Член 26 изисква плащания без забавяне, но член 12 говори за е, удължение на срока за плащане до 12 месеца след завършване на финансовата година тези разпоредби не са в съответствие една с друга. Според нас би трябвало плащането да се извърши три месеца след получаване на хонорара от страна на Организацията за колективно управление на права. И накрая, член 33 за музикалните и аудиовизуалните права. Всички аудиовизуални оператори би трябвало да бъдат включени в обхватното поле на директивата, а не само телевизиите и радията. И така, казва председателят, благодаря. Сега колегите имат възможност да зададат въпроси. Господин Енгстрън, може би да кажете веднага към кого отправяте въпроса си? Това би било добре. Yeah. One very small detailed question to the Commission. Въпрос към комисията това, което каза госпожа Хансен от Spotify. В член 15 или не е втора. там се казва, че изправа трябва да отразяват стойността, но какво означава изключителни права? Ние не, не, да, не, не, не говорим за, изключва, за изключителни права всъщност. Каква е, какво се има предвид тук? Може би директно да отговорите. Питайте. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря за въпроса, който всъщност е подобен на този зададен за член 45. И сега едно пояснение. Две неща е, имаме тук. Първо говорим, за, когато говорим за е, изключителни права и изключителни лицензии. Могат е, е, при ексклюзивно право на автор може да се предостави успоредно ексклюзивна лицензия, защото я предоставяш и на други за същата услуга а, изключителността по отношението на ползването едва ли съществува, поне доколкото на мен ми е известно. И, за... и тук се отнася всичко и до веригата на ползване, включително Windows. Що се отнася до общия въпрос, защо а, имаме препратка към а, изключителни права в член 15 и в 45 по отношение на възнаграждението. Тук става дума за едно подобрение на текста. Надявам се, че а, ще тълкувате отговора ми в смисъл, че имаме добавена стойност и разбира се при правата за възнаграждение много ясно е, че говорим за економическо право, което е признато като такова от Европейския съд. И също така за честна компенсация. Знаете, че по това се проведе дискусия преди време. Значи тук все още имаме нужда от известно прочистване на текста. Благодаря. Колеги, други въпроси няма. Добре, в такъв случай давам думата на госпожа Гало за заключителни слова. А, има въпрос? Дайте още малко. Oui, bonjour. Добър ден. Изабел Фалман от Адами. Френската събирателна организация на музикални аудиовизуални творби. Тук са включени актьори, танцори, музиканти и така нататък. Това са изпълнители на различни жанрове музика. Благодаря на Европейската комисия и на госпожа Гало докладчика за нейния работен документ. Що се отнася до първата цел за пазване и съхраняване интересите на творците и на авторите, а що се отнася до изпълнителите, тук ще кажа три неща. Дефиницията на дружества, събирателно дружество. То е своего рода дружество с общ интерес. В Франция това е фирма в, по силата на гражданското право, която защитава правата на държателите на права. Тези събирателни дружества се, създа, се състоят само от самите държатели на права, които те представляват. Тук чухме господин Питър Макс и аз съм съгласна с, с нещата, които той каза по отношение на събирателните дружества и практиката на дискриминаторни мерки срещу техните агенти. А във Франция имаме много натрупан опит и, и ноу-хау. И според нашия опит агенти, като агентите са подбират от самите държатели на правата с цел контролиране на разпределението на възнаграждението от събирателните дружества. Идеята не е да се, им се даде възможност да управляват тези е, е, възнаграждения без никаква прозрачност. Тук имаме нужда от правила. Те споменаха клиенти. Клиентите им са творците, изпълнителите и има един интерфейс, т.е. една а, връзка между едните и другите. И не бива да се прекъсва общуването между тях. А, когато искаме да защитим правата на държателите на правата. Така трябва да вършат работата си а, тези дружества. Агенциите, това са разпощателни агенции, ние не бива да ги объркваме едните с другите. 70% от е, хонорарите отиват в е, изпълнителите. Агенциите имат договори с тези изпълнители и те им изплащат само дял от е, възнаграждението, изплащат на творците. Творците или отказват да предоставят личните си данни или пък не, нямат време и ня, просто не познават, не знаят как да го сторят агенциите по тази причина упражняват някакъв вид контрол. Те проследяват, имат дейности по проследяване. В някои държави, например във Франция, тези, този вид операции върват добре. И вторият ми коментар е, да се, че трябва да заемем предвид разликите между държавите членки. Съществуват големи а, дружества и да се упрости достъпа на потребителите до това съд, музикално съдържание. А също така и самите изпълнители да имат достъп до данни, данните, които се съхраняват в а, а, продуцентските компании при аудиовизуалните ния жанр, те трябва да е, имат еднакви права и еднакъв е, достъп. Било запис на звук или аудиовизуални, където е по-лесно. Благодаря. Господин Жера. Могало die Möglichkeit zum Schlusswort geben. Bitte, Herr Gera. Sie hatten Oder nicht? Nein? Тук видяхме докаране до крайна степен толерантността на изпълнителите. Сега. Госпожа Гал. Господин председател, виждам, че вече навлизаме в времето следващото заседание. Благодаря на всички, които дойдоха тук да се изкажат. Научихме много, имахме възможност да ви изслушаме. Това е полезно и за самите експерти да се изслушват един друг. Така, могат да проследят какво се случва на други места в противниковия лагер и да обхванем цялия, цялата палитра от възможности, с които възма, възпоразполагаме. В крайна сметка ще трябва да вземем и окончателно решение, така че благодаря на всички за участието и благодаря и за вниманието. Благодаря една минута почивка, след което ще започнем с заседанието на координаторите.